Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Скъпи колеги, добро утро. Моля да ни извините за закъснението ни. Ще започнем веднага. Започваме с заключенията на докладчиците. Кои докладчици ще вземат думата? Кой ще е първият от тях? Благодаря и на дамите и господата от печата. Алан, ти ли ще започнеш или Шаран Болс? Госпожо Болс, имате думата. Благодаря. На срещата на Комисията по економически и парични въпроси бяха проведени две сесии. Първата за пътя на Европа към възстановяването и втората Европейският семестър, инструмент за строга бюджетна дисциплина или за растеж. В първата сесия всички се споразумяхме за това, че в рамките на семестъра не се поема ясна отговорност за економическите цели – Ограничава се суверенитетът на националните държави, както и демократичната легитимност на вземането на решения. В този момент липсата на демократична легитимност води до обесърчаване, що се отнася до Европейския съюз. Участниците заключиха, че Европейският парламент и националните парламенти трябва да участват по-активно в процесите на вземане на решения, не само за да осигурят повече демократична легитимност и прозрачност, но и за да зачитат взаимно ролите си шесте държави основателки на Европейския съюз бяха упоменати във връзка с това не достигнахме до окончателно заключение за това как да се подобри демократичната отчетност в рамките на семестъра по пътя на сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Ще продължим разискванията на срещата, организирана от Кипърския парламент в Никозия през месец април. Говорихме също така в рамките на тази сесия за европейските обществени блага. Предвижда се за тях и съответният бюджет 2 до 3% от БВП. Що се отнася до бюджета, говорихме за това кой е облагодетелстван и кой е потърпевш. Европейските обществени блага могат да бъдат финансирани според нас на национално равнище. Втората сесия бе посветена на противопоставянето между строгата бюджетна дисциплина и растежа. Бяхме поканили двама външни оратори, чието виждания по тази тема се различаваха. Намерението им бе по-скоро да провокират а не да очертаят най-малкия общ знаменател. И двамата оратори заявиха, че въпреки поводите за надежда, кризата продължава. Единият от тях заяви, че растеж може да се осигури само чрез строга бюджетна дисциплина. Някои залагат на растежа, но всъщност техните програми са програми за финансиране на дълга. Това обаче не е решението на проблема, тъй като същинският проблем на Европейския съюз е липсата на вътрешна конкурента способност, а не липса на търсене. Вторият ни оратор заяви, че в ситуация на криза и на мрачни економически прогнози, фискалните мултипликатори са високи. Според него не следва да се залага на строгата бюджетна дисциплина, тъй като тя само задълбочава рецесията. Участниците се разделиха на групи в зависимост от политическите си убеждения и от страната им на происход. Така че не можахме да стигнем до консенсус. Но, въпреки това, националните парламенти имаха възможност да обсъдят различните варианти, що се отнася до фискалната политика на техните държави и до липсата на демократична отчетност в контекста на европейския семестър. Участниците приветстваха възможността да могат да разговарят по тези важни въпроси, които продължават да са на дневен ред, както що се отнася до дълга, така и в рамките на семестър. Благодаря. Алан Ламасур. Благодаря, господин председател. Господин председател, Обсъждахме в продължение на два часа съотношението и отношенията между европейския бюджет и националните бюджети. Като цяло мога да кажа, че от това заседание е успех. Успех, ако го сравниме с заседанието от предишни години. 103 са де, депутатите, които участваха в заседанието. Всички всички държави членки бяха представени, освен е, Словакия. Присъстваха четири председателя на народни събрания и председателя на комисии. Наистина е, много е, по-лесно е да се срещаме всяка година в продължение на седмица или поне няколко дни по едно и също време, за да можем да обсъждаме бюджета. По този начин можем наистина да а, изтъкнем е, так, так, тъканта, която свързва националните с ните бюджети. Миналата година председателя Фан Ромпой със съжаление отбеляза, че няма свой партньор, с, с, свой събеседник, такъв какъвто Европейският парламент има в лицето на националните парламенти. Е, що се отнася до съдържанието на бюджета на Европейския съюз, мненията бяха много различни, разнообразни по теми като селското стопанство, структурните фондове бяха е, изразени различни мнения. Също, също, също времено видяхме най- най-различни Осветление на така нареченото понятие европейска добавена стойност. Това не означава само повече средства, става дума повече европейски средства, повече <clears throat> средства от други страни за постигане на истинска европейска добавена стойност. Много от изказващите се е, наблегнаха и мисля, че председател на Европейската комисия ще оцени това, наблегнаха на необходимостта да по-голямо за по-задълбочено обучение, за да има наистина дългосрочни резултати. И наистина явно европей... националните парламенти откликват на казаното от председателя на Европейската комисия. А, за по-малко -по това имат а, нужда страните, които разполагат с повече а, е, а, е, средства. Е, ирландското, ирландското, ирландското председателство също така отбеляза, че 40% от средствата за научни изследвания са от Европейския съюз. Днес в Европейския съюз Кохезионните средства представляват една трета от инвестициите в инфраструктурите в 10 страни, както казах, от Европейския съюз и така, че трябва да бъдем е, много е, внимателни и в никакъв случай да не изоставяме тези страни в момента, в който е, те имат е, огромна нужда от нас. Е, представител на скандинавска страна, където строгият бюджет на дис, дисциплина е, е ключов елемент. А, намаляването на обема или на а, размера на външните служби може да доведе до, а, изве, до известни а, спестявания за сметка на а, Европейската служба за външна дейност, тъй като госпожа Аштан вече разполага с а, една развиваща се служба. Сега, а, как. А, по, по, по, по, какъв, по какъв начин можем да установим едно по-голямо равновесие между националните бюджети и европейския бюджет, по какъв начин да се намали е, доската от националните бюджети към европейските бюджети. Някои е, наблегнаха на е, необходимостта за влизане в сила, колкото се може по-бързо, на таксата върху е, финансовите транзакции. Разбира се, за тези страни, които приемат е, този принцип. За 2014 година комисията по бюджета ще предложи да обсъдиме не само разходите, но и приходите. И ще е, направим един е, разбор на бюджетите на отделните страни, т.е. кой за какво плаща и кои са в по-неравностойно положение спрямо други. По този ще смятаме, че ще допринесем за дебата и ще спомогнем а, държавите членки да организират по по-добър начин своя национален бюджет. Благодаря. Аля, госпожа Берес. Господин Благодаря. председател, Считам, че след влизането в сила на бюджетният договор и опита на трупен през годината, ще видим по-различна ситуация тази година, отколкото през предходните. Ламасур току-що ни даде конкретните данни. Има по- широко участие след влизането в сила на бюджетния договор, включително сред членовете на Европейския парламент, въпреки че те не винаги са били най-многобройни, но през тази година нещата бяха по-различни и те участваха в много по-голяма степен не беше достигната а, обща позиция. Ние нямаме задачата да изготвим общи текстове, но имахме конкретен обмен на мнения. И трябва да кажа, че дори в рамките на политическите семейства се забеляза това миналата вечер. В Комисията по заетостта и социалните въпроси ние проведохме две сесии. Първата се отнасяше до младежката заетост. Имаше един панел от петима парламентаристи, експерти, както аз ги нарекох. Колегата Еспирос от Испания, Климастинос от Гърция, госпожа Филатов от Финландия – те представих ситуацията с младежката заетост в своите страни. Госпожа Филатов описа механизма за младежката гаранция, така както се прилага в Финландия. По време на тази дискусия се мобилизираха депутатите от всички членове на Европа, от а, южната, от средната, от а, северната част на страната. Нямаше разединение по темата. Първата ни констатация беше, че има политически консенсус, така както искаме да се борим срещу загубата на околна среда, да се борим и срещу загубата на човешки ресурси и да се наблегне на подобряване на достъпа до заетост. Вече съществува, съществува опит в Финландия, Люксембург, и в Франция сега такъв опит. Има, има, например, в някои страни вече предприяти мерки във връзка с въвеждането на данъка върху финансовите операции и а, на базата на общи ориентации от а, комисията се дава, се започва работа на място. Също може да се направи по отношение на младежката заетост. не винаги се прилага член 9 от договора. Социалните въпроси се разглеждат само като придатък към економическите въпроси, без да им се отдава нужната приоритетност, които да бъдат определящи за останалите политики. Беше проведен дебат дали младежката заетост се дължи на липсата на квалификация или не. Имаше консенсус, е, че от една страна това се дължи на недостатъчната квалификация, но че това не можем е, да поставяме всичко под този чадър, защото има и квалифицирани младежи, където е, в страни в затруднено финансово положение в момента те не могат да намерят работа. Затова Въпросите, които са в социалната област, трябва непрекъснато да бъдат на вниманието ни. Държавите членки, когато представят националните си програми за реформи, трябва да представят и плановете си за заетостта, както и целите в областта на младежката гаранция. Колегата от Швеция също подчерта, че не трябва съвета да разводнява предложението на Европейската комисия относно младежката заетост, младежката гаранция. И защото има искане да се увеличи срока от въвеждането на мерките по младежката гаранция от 4 на 6 месеца, но ние искаме да се запазят 4 месеца, защото това е много важен прак. Втората сесия се отнасяше до социалните последици на економическите преструктуриращи програми в държавите членки. Имахме трима парламентаристи експерти в тази дискусия. По време на дебата това, което направи впечатление, че депутатите от държави, за които се прилага програми, участваха по-активно колегата Асерадос от Латвия. Той ни запозна с това какво означавало за тях въвеждането на кохезионната политика за извършването на инвестиции в неговата страна. Но той каза, че това, което са постигнали е не без жертви, защото 10% от младите хора са напуснали страната през този период. По време на програмите за економическо преструктуриране е необходимо да се привлекат а, а, социалните партньори, националните парламенти и противоречието, което се намира в тези програми за економическо преструктуриране, а, се отнася до фискалните, автоматичните стабилизатори. Ние считаме, че тройката трябва да се превърне в квартет, да се включат представители на МОД при мисии в, в държави, които имат а, програми за преструктуриране. А, мултипликационният ефект а, също беше обсъден. Става дума за мерките за строги економии. Ние считаме, че Европейският пролетен съвет през юни, извинете, съвета през юни, трябва да постави въпроса като европейски въпрос, а не да се преминава към двустранни преговори само. И в заключение когато се обществя финансовата перспектива, трябва а, да се наблегне на осигуряването на средства за социалната сфера, като се вземат средства от Кохезионния фонд, както има а, такова предложение на комисията. И това трябва да бъде в рамките на 25%. Уважаеми колеги, тъй като много изоставаме от графика си, се споразумях с колегите тук на трибуната първо да дадем думата на господин Барозо. Веднага след изказването си той ще ни напусне, тъй като в 10 часа предстои заседание на комисията. Същото въжи и за господин Ван Ромпой. Предстои той да се срещне с президента на Сомалия. За това веднага след изказването си Next, ще ни напусне. След това ще се изкажем господин Шон Берет и аз, господин Барозо. President of the Irish Dale, Sean Barrett. Uh, уважаеми господин Шулц, уважаеми гости, distinguished members of уважаеми членове на национални парламенти и на Европейския парламент, позволете ми първо да ви приветствам с организирането на днешното събитие – Европейската междупарламентарна седмица се превърна в неотменима част от европейския семестър. Затова ви призовавам да продължите да укрепвате междупарламентарния диалог и междупарламентарното сътрудничество през идните години. Моля да ме извините за това, че веднага след изказването си ще ви напусна. Вече отложих заседанието на Европейската комисия за 10 часа, за да мога да участвам в тази проява. Но комисар Шефчович, който отговаря за междуинституционалните връзки, в това число и с националните парламенти, ще присъства по време на цялото разискване. Постигаме напредък при задълбочаването на Съюза и трябва да постигнем такъв напредък, ако искаме да изведем Европа от кризата напред към по-устойчиво бъдеще. Във връзка с това трябва да продължим с изграждането на едно истинско европейско политическо пространство. Да, трябва да реформираме Европейския съюз. Искаме да постигнем тази си цел с подкрепата на гражданите в рамките на демократичен дебат и по линия на демократичната легитимност. За целта се нуждаем от подкрепата на националните парламенти. От началото на кризата Отбелязахме значителен напредък при решаването на проблемите на Европа, при укрепването на европейските економики и при реагирането на предизвикателствата на нашето съвремие. Онези, които предсказаха, че еврото ще имплодира, не се оказаха прави гарантирахме стабилността на европейската валута. От 2012 година насам еврозоната и Европейският съюз започват да излизат от кризата. Това показват данните от финансовите пазари. Разработихме и политики във връзка с бъдещото управление на еврото и на Европейския съюз, основаващи се на економически показатели. Първото ми послание към вас е следното. Усилията на национално и на общо европейско равнище си заслужават. Те не са на празни. Но нека също така кажа, че не можем доволно да скръстим ръце. Нямаме никакво основание за това. Изправени сме пред много тежки социални проблеми. Безработицата, най-вече сред младежите, е източник на голяма загриженост за нас. В 12 държави членки безработицата сред младежите е над 25%. В някои от държавите членки, както съм заявявал ясно неведнъж, Положението в социалната сфера е особено тежко и трябва да се предприемат мерки от спешен порядък. Държавите членки осъзнават, че проблемът с безработицата трябва да се реши и на общо европейско ниво. Разбира се, много от инструментите за справянето с този проблем са на национално равнище, но не можем и тук в Европейския съюз да си затворим очите пред проблема. Още през 2009 година поех инициативата за среща на върха по въпросите на заетостта. Но тогава тази моя идея не бе прегърната с особено въодушевление. Само някои държави членки я възприеха и в крайна сметка тази така наречена среща на върха не се овенча с успех. Комисията трябва да предприеме по-нататъчни мерки, като например да създаде екипи, които да подпомагат държавите членки с най-тежки проблеми. Както вече упоменах, предложихме и въвеждането на европейска гаранция за младежка заетост. Да се надяваме, че тази идея ще бъде реализирана. Трябва да предприемем още по-решими действия за борба с безработицата, най-вече с безработицата сред младежите. Мисля, че все още можем да предприемем своевременни мерки, така че при разискванията за следващата финансова рамка да бъде отчетена и безработицата сред младежите. Първият ни приоритет близък план е многогодишната финансова рамка. Тя ще бъде обсъдена на срещата на съвета идната седмица. Многогодишната финансова рамка е неотменима част от действията ни в отговор на економическата криза. Тя е основен инструмент, осигуряващ растеж, конкурентоспособност и заетост. Абсолютно е необходима за насърчаването на инвестициите, най-вече в уязвимите страни и региони. Многогодишната финансова рамка основателно до голяма степен се основава на солидарността. Всички държави членки са нетни бенефициенти на европейския бюджет. Мисля, че вече сте говорили за това при предходните разисквания. Многогодишната финансова рамка гарантира европейско измерение на растежа, дори и за най-силните економически държави. От нея проистичат големи предимства и за тези държави. Честно казано, не мога да разбера как някои правителства могат да говорят за необходимостта от насърчаване на растежа и конкурентоспособността, а същевременно не дават ясен отговор, когато говорим за многогодишната финансова рамка, основният инструмент за насърчаване на заетост и растеж. Европейският парламент трябва да даде своето съгласие за компромиса, който ще постигнем по време на преговорите за многогодишната финансова рамка. Друга важна област са банките. Да, трябва да постигнем напредък при изграждането на банковия съюз. Единият механизъм за надзор бе основен елемент от работата ни при създаването на Банковия съюз. Комисията ще излезе с предложение по този въпрос преди края на лятото. Трябва да приключим работа и по така наречения пакет от две законодателни мерки. Той ще ни направи по-силни при бъдещи кризи и ще ни осигури доверие. Уважаеми госпожи и господа парламентаристи, искам специално да благодаря на националните парламентаристи за това, че се отзоваха на поканата ни. Обсъдихте европейския семестър, който се оказа особено важен за економическото и бюджетното управление и за възстановяването на заетостта и растежа. Не можем сега да забавим темпа на реформите. Вече сте обсъдили приоритетите заложени в годишния обзор на растежа, за 2013 година. Но нека кажа също, че ако искаме да възстановим растежа, трябва да се борим на три фронта. Първо, в държавите членки по линията на структурните реформи, които ще дадат възможност на страните да балансират публичните си финанси и да възстановят конкурентоспособността на економиките си. Трябва да гарантираме по-гъвкави пазари на труда, на продуктите и на услугите. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, като поставим ударението върху инфраструктурата в областта на енергетиката, транспорта и цифровите технологии. Второ, в еврозоната ще трябва да предприемем конкретни мерки за усъвършенстване на управлението и подобряване на ефективността на бюджетните политики на държавите членки. Трето, в 27-те, скоро 28-те държави членки ще трябва да усъвършенстваме механизмите за солидарност и стабилност. Така ще задълбочим валутния съюз. Ще трябва да продължим напред и към изграждането на политически съюз, основаващ се на строг демократичен надзор. Планът за същински економически и паричен съюз, представен от комисията преди две години, е заложил като цел започването на разискване за бъдещето на економическия и паричен съюз. В него се поставя основният въпрос как да се задълбочи сътрудничеството по отношение на финансовите, фискалните, но и политическите мерки. В този план се предлагат някои краткосрочни, както и по-амбициозни дългосрочни мерки. Някои мерки са с политически характер и могат да бъдат предприяти сега. За други се изискват промяна в договорите. Уважаеми парламентаристи, кризата на изминалите години показа, че държавите членки не могат да се справят сами. Тя показа, че са необходими европейско сътрудничество и европейска интеграция. Нерядко решенията трябва да се търсят според ситуацията. Трябва да се предприемат от спешен порядък. И така ще трябва да си изготвим структурирана реакция, която да е устойчива в времето. Трябва също така да осигурим демократична легитимност, като отчетем реалността на институционално равнище. Както Европейският парламент, така и националните парламенти играят важна роля в този процес. Европейският съюз се управлява на много нива и за това трябва да се осигури максимално ниво на демократична легитимност, когато се вземат решенията. То ще се усети на всички нива на управление. Демократичната отчетност и демократичната легитимност в Европейския съюз следва да се гарантират както на национално, така и на общо европейско равнище. Националното и общоевропейското равнище са взаимно допълняеми. Европейският семестър е чудесен пример за това. В него има много ясно парламентарно измерение. Подготвят се и се вземат решения както на ниво Европейски парламент, така и на ниво национални парламенти в областта на финансовата, фискалната и макроекономическата политика. За това се обявявам за активен диалог, така както той се предвижда в законодателния пакет от 6 мерки между националните парламенти, Европейския парламент, Комисията, Съвета и Еврогрупата. Европейският парламент трябва да участва в процеса преди съвета да обсъди годишния обзор на растежа и преди да бъдат приети препоръките към отделни държави. Европейският парламент трябва също така редовно да организира срещи с националните парламенти, в които да участват представители на комисията и на съвета. Един същински економически и паричен съюз изисква и същински дебат за подхода към економическите въпроси на общо европейско ниво. Нека да хвърлим сега поглед към предстоящите избори за Европейски парламент. Можем да се възползваме от предизборната кампания, за да се доближим до гражданите, за да им обясним какво е заложено на карта. За целта ще трябва да засилим и ролята на европейските политически партии. Във връзка с това комисията предложи европейските политически партии да получат правен статут. Да се надяваме, че това ще се осъществи до изборите, за да можем да проведем и истински демократични дебати. В заключение, нека кажа, че Европа стъпка по стъпка успешно се справя с предизвикателствата. Все още сме изправени пред много предизвикателства, като например структурните проблеми и безработицата сред младежите. Онези, които в миналото твърдяха, че еврото ще се провали, не отчетоха политическия капитал, който стои зад него. Нека докажем, че не са били прави и нека се възползваме от този много важен момент, когато инвестирания политически капитал започва да ни носи възвръщаемост. Стабилизирането няма да доведе до възстановяване, но ще трябва да успокоим пазарите и да възстановим доверието на гражданите си. Благодаря на господин председателя на комисията. Знам, че наистина трябва да бързате сега. Поздрави на комисарите. Думата има господин председателят на съвета, господин Ван Ромпой. Господин председател, господин заместник председател на комисията, скъпи колеги, за мен е чест и удоволствие да участвам в това тъй важно събитие, в още повече, че и аз съм бил председател на национален парламент. и е, бих искал първо да ви пожелая честита нова година. 2013 година започна с позитивна крачка напред за еврозоната и за целия Европейски съюз. Наистина най-лошото е вече зад нас. Ясно е, че от тук нататък еврото остава един проект, който само ще се развива. Независимо от натиска на пазарите в Гърция, Португалия, Испания, бюджетите са по-добре структурирани и финансовата фрагментация в Европейския съюз постепенно се резорбира. Това са положителни признаци, но нека не забравяме, че ни остава още дълъг път за извървяване, за да преодолееме една от най-големите кризи в Европа, която беше и екзистенциална криза за еврото. Хората първо се изпитаха известна загриженост за своите спастявания, за своето бъдеще, а какво по-страшно от това да има страх и недоверие в, чрез, сред семействата, предприятията Възстановяването и излизането от европейската криза беше наш приоритет през тези последни години, защото без стабилност няма нито економически растеж, нито заетост. През 2012, 2012 година беше об, година на обрати в Съединените щати, в Европа, в Европейския съюз и два основни принципа бяха в основата на всички взети от нас решения. Повече е, отговорност, повече солидарност, повече отговорност за националните правителства е, за спазване принципите на е, споразумението за стабилност и солидарност и прилагане на необходимите мерки. Повече солидарност с е, създаването на един постоянен фонд за спасяване, за да могат нашите економики да бъдат защитени от финансови и парични шокове. Но освен паричния и а, е, валутен съюз, ние, продъл... ние направихме и крачка напред е, към банковия съюз за възстановяване на доверието и стабилността в е, Европейския съюз. Имаше натиск от страна на финансовите пазари, но дори без този натиск тези реформи щяха да бъдат проведени, тъй като те са, бяха абсолютно необходими. Е, структурите реформи са необходими не само защото маз, маз, маз, пазарите упражняват нас, натиск. Пазарите не винаги действат рационално, а поради субективни и обективни е, фактори, включително и демографичните промени. Не може да има дефицити, изразени в а, в, в, в, в две цифри и да бъдат поставен бъдещето на нашите съграждани под заплаха. Преди 10 години, разбира се, ако всички тези реформи бяха направени преди 10 години, можехме да избегнем много от проблемите, но в крайна сметка нашите усилия дават а, своите плодове и виждаме края на тунела. Сега предизвикателството е освен, освен доверието, освен стабилността, да се възвърне и растежа. и също така в последствие на това да се подобри положението на пазара на труда. Но трябва да съкратиме сроковете между тези различни етапи. И трябва да разгледаме всички идеи, всички предложения в този е, смисъл и да обсъдиме тези, които наистина могат да бъдат осъществени и дадат е, резултати. Но трябва също така да бъдат приложени и специални програми и специални мерки. С... Започнахме и първо с комента за включително и допълнителни национални мерки, които се прилагат от, държавни, от отпълните държави членки. Необходимо е повече, е, повече, повече е, растеж, повече конкурентноспособност. Нашата конкурентоспособност е подложена на непрекъснат натиск не само от бързо развиващите се економики като Китай, но и в Съди Съединените щати все повече и повече се е, развиват е, е, нискоенергийно потребителните технологии, така че ние трябва да развием нашата конкурентоспособност благодарение на инструментите, които сме създали през последните години, като обаче същевременно запазиме социалното кохезия в Европа. Основната, основният приоритет, крайната цел на, на, на нашите усилия са заетостта и економически растеж. Никога не трябва да забравяме социалните аспекти и социалните измерения на нашите политики. На съвета през декември се обърна към мене за да подготвиме едни специфични насоки за социалното измерение на бъдещата ни политика. Европейския съюз и еврозоната участват в много проекти, но и още един много широкомащабен, дългосрочен проект за задълбочаване и заздравяване на економическия и паричен съюз. Това не означава само да делиме и да споделяме една единна валута. Необходими са Необходима е много по-голяма интеграция на нашите економически и фискални политики. Този, проект беше обсъждан на три последователни срещи на високо равнище. И бяха представени три, три отчета, които отчитат напредъка крачка по крачка към този съюз. чрез единния механизъм за надзор, чрез единния банков механизъм. На последната среща на високо равнище също така обсъдихме начините за координиране, за по-широко и по-задълбочено координиране на механи, фискалните механизми в отделните държави членки. най- значителният урок, който и пука, който извлекахме от последните години, е, че всички сме взаимозависими. Економическите решения на една държава членка имат последици в другите държави членки. И е, не неразумно економическо поведение в една държава, членка на еврозоната, може да дестабилизира цялата еврозона. Така че целта е да намериме начин за съвместно управление на всички тези механизми и да споделяме отговорността. За това срещи като настоящата са от ключово значение, тъй като ние обсъждаме спецификите и националните интереси на всяка една държава по-отделно в името на благото на всички и на интеграцията. Ние също така осъзнаваме необходимостта процедурите, политиките, които прилагаме, да бъдат а, демократични и да се отчитаме пред нашите съграждани. Европейския парламент и националните парламенти не са две различни неща, те са двете страни на една и съща а, монета. Трябва да има по-тясно сътрудничество между тях по силата на член и член 13 от пакта за фискална стабилност. Аз лично смятам и съм сигурен, че председателя на Европейската комисия споделя моето мнение. Аз съм сигурен, че за, за бъдеще ще продължиме нашето сътрудничество, за да осигуриме управление на Европа което да отговаря на най-високи стандарти. Важно е в момента, в който е, пазарите се е, стабилизират и успокоят, е, нашите институции да продължат да е, правят крачки напред за развитие на економическия растеж и заедостта и на, на ролята на всички нас ще бъде от огромно значение. Благодаря ви. Благодаря на господин председателя на съвета. Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt der благодаря. Думата има председателят на Ирландския парламент Шон Берет. Е, председателю Шулц, заместник председателю на Европейската комисия, уважаеми е, колеги парламентаристи, уважаеми гости. Радвам се, че имах възможност е, да приема вашата покана на това заключително заседание. Като парламентарист от много време аз ценя приноса, който можем да направим при обсъждането на наболели въпроси. Аз внимателно слушах вашата реч, председателю Шулц, която изнесохте пред Ирландския парламент, вие казахте, че има намаляване на парламентарната парламентарния контрол и засилване на междуправителствения подход. Аз приветствам да има подобни междупарламентарни форуми, за да можем всички ние да споделяме своите виждания както на национално, така и на европейско равнище. Освен това, считам, че е напълно уместно тази парламентарна седмица да се проведе седмица след стартирането на Европейската година на гражданите, както в Брюксел, така и в Дъблин. Това е година, която дава възможност да наблегнем на правата и на ползите, които изличат от Европейския съюз, е европейските граждани. Също да проведем дискусия какво означава да си граждани на Европейския съюз и какво бъдеще бихме искали да изградим. Поради сериозната финансова криза, която преживяваме, няма а, достатъчно открито политическо дебатиране на тези въпроси, например по отношение на ролята ни в сферата на сигурността е, и външните отношения. Също не бива да забравяме, че въпреки финансовите ни затруднения, не трябва да забравяме, за третите страни и трябва да продължим да им оказваме подкрепа, от която те се нуждаят. Парламентаристите, както на национално и европейско равнище, могат да играят важна роля в разработването на политики, които могат да помогнат за разрешаването на подобни проблеми. Предишните оратори а, говориха за проблемите, свързани с безработицата. В Ирландия, сигурно и в други страни, има доста не наети на работа, високо квалифицирани хора, архитекти, инженери, водопроводчици, зидари. И те разчитат на помощи за безработни. Както на европейско и национално ниво, аз считам, че трябва да бъде изготвена една система, за да могат тези безработни хора да получат възможност да участват в проекти в третия свят, да могат да използват своите умения, да обучават хората от страни от третия свят, които се нуждаят от подобряване на своята квалификация в важни области, като строителството на домове, на училища, на болници. Има толкова много възможности, по кои, благодарение на които ние можем да подобрим състоянието на хората в страните от а, а, третия свят. И нещата не, се, не опират само до финансовите аспекти. Най- Големият проблем, пред който сме изправени, както мнозина казаха, е младежката безработица. Това не е устойчиво. Не можем да очакваме 25% от населението да е на улицата, да не прави нищо, след като са преминали 14 или 15 години или повече години обучение – европейски средства трябва да се използват, за да се намерят нови възможности за справяне с проблема. Бих искал също да се спра накратко и на актуалното състояние на ирландската економика и на къде вървим тези, които се съмняват в ползите от европейското членство, на тях искам да кажа, че просто не знаят кои са техните приятели, защото Европейския съюз беше до нас, редом до нас, когато имахме нужда от подкрепа. Ние разработихме програми за стабилност и национални реформи. Това беше много полезно. Реформите бяха трудни, корекциите в Ирландия означава, че до 2014 година ще се намалит с 37 500 души хората заети в държавния сектор, което е 12%. Има също намаляване на заплатите на политиците, на хората, които работят в публичния сектор. Има също разширяване на данъчната основа въвеждането на нов данък върху собствеността. Що се отнася до подоходния данък, през 43,5% беше той и едната 150%. Облагат се също с по-високи стойности и годишните доходи на 32 000 евро годишно. Освен това има и такси, свързани с социалното осигуряване. Ние се опитахме да запазим пазара на труда, да не се налагат там повече данъци и такси. Освен това, засилиха се възможностите за износ. Постигнатото се дължи на подкрепата, която получихме от партньорите ни от Европейския съюз, както и на смелите вътрешни решения, както и, на издръжливостта на ирландския народ. Но економиката е все още нестабилна и трябва да се запази състоянието и в бъдеще. Ние се нуждаем от подкрепата на Европейския парламент, както и на останалите парламенти, за да се намери благоприятно решение, на въпроса а, за ирландския дълг. Като се а, прилагат решенията на Европейския съвет от 29 юни а, 2012 година. Председателя Шулц а, каза минали октомври в речта си пред Ирландския парламент, че когато един член на семейството изпитва затруднения, останалите членове на същото семейство трябва да му помогнат. Аз съм убеден, че реализирането на програмата може да се реализира благодарение на мерките, които ние сами предприемане, както и благодарение на помощта, която можем да получим от европейските ни партньори. Последните години бяха особено трудни за нас, по отношение на управлението. Трябваше да се справим с банковата, с дълговата криза, с проблемите с заедостта. Аз читам, че Европа през последните години постигна много. Всеки ден не се казваше, че еврото няма да оцелее, че може да се разпадне съюза. Скептиците непрекъснато излизаха с публикации във вестниците, в списанията за това какви са ужасните последици, които могат да проистекат от всичко това. Но сега сме 2013, евро, еврото все още съществува, укрепва, дълга е под контрол, въпреки че предстои много да, много да се направи. Имаме 27 държави членки, има други желаща да се присъединят към Съюза и трябва да дадем дължимото на европейските лидери за постигнатото. Но не трябва да забравяме също и за слабостите, за проблемите, които все още съществуват. Един от големите проблеми е свързан с дефицита на комуникация между тези, които реализират европейския проект и европейските граждани. Доста често се говори за Европейския съюз само когато има да се каже нещо негативно. Нови правила, нови регламенти. Има също заплахи за налагане на санкции към държавите членки, но трябва да направим повече за по-открита комуникация с гражданите, за да осъзнаят те какви са ползите от членството в Европейския съюз в по-голяма степен. И именно това трябва да правим при прояви като днешната, когато се провеждат подобни срещи между европейския и националните парламенти. Аз близо 40 години до сега съм посветил на, на обществена дейност. И а, си спомням още времето от 73-та година, какво представляваше тогава Европейската общност. Е, имаше опасения, имаше ревност, е, е, след като беше създаден Европейския парламент, че той ще иземе функциите на националните парламенти, че това ще доведе до ужасни неща, но видяхме, че нищо подобно не се случи. Минаха толкова години и хората разбраха, че да работим заедно ни позволява да постигнем много повече. Аз читам, че когато работим а, по въпроса на комуникацията, трябва да работим заедно. Като пример искам да кажа, че всички ние се опитваме да изградим парламентарни телевизионни канали. По нашия телевизионен а, канал аз бих искал да мога да гледам а, какво се случва регулярно в Европейския парламент, как заседават комисиите в Европейския парламент. Искам също на нашия телевизионен канал да фигурират емисии от заседанията на комисията, от заседания на съвета. Бих искал ирландските европейски граждани да могат да, да чуват, да виждат, да знаят какво се случва на европейско ниво, както и на национално ниво. И считам, че това може само да се разглежда като нещо положително. Разбира се, в крайна сметка политиката е местна, но и европейските въпроси трябва да станат местни въпроси. Аз ще продължа да работя с колегите ми от Европейския парламент, с колегите от комисията по аспекти свързани с европейския живот и се надявам, че ще имаме и други възможности за справяне с комуникационния дефицит с общи усилия. Следващата година предстоят избори за Европейския парламент и искам да пожелая пълен успех, както и да ви благодаря за възможността да направя сегашното изказване. Э, благодаря на колегата Берет. Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, има един известен германски комик. Той се казва Карл Валентин. Веднъж Карл Валентин при свое посещение в Баварския парламент е казал следното. Сега знам в какво се състои парламентаризмът. Всичко вече е казано, просто не всеки е имал възможност да се изкаже. И за това сега аз няма да се изкажа, защото преждеговорившите вече се спряха върху всички моменти, които исках да упомена и аз. Благодаря преди всичко на председателя на Ирландския парламент. Той се спря върху всичко, което е особено важно и за нас, Разбира се, телевизионният канал на Европейския парламент много лесно може да бъде свързан с националните телевизионни канали. Ще отбележа това ваше предложение. Ако Ирландия поведе щафетата, то със сигурност ще се включат и други държави. Сега ви призовавам да участвате в разискванията, които ще се председателстват от колегата ми Ани Подимата. Аз самият ще трябва да ви напусна, защото ми предстои да се срещна с министър-председателя на Литва. А след това ще се срещна с първия и втория министър на Северна Ирландия. Но нека преди това ви кажа нещо лично – Нека ви припомня кой ден е днес. Днес е 31 януари. На 31 януари, преди 80 години, започна най-мрачният период в историята на нашия континент. На 31 януари 1933 година Адолф Хитлер си присвои властта в Германия. Адолф Хитлер, човек, който е извършил престъпления срещу човечеството. Децата, родени на 31 януари 1933 година, са прекарали първите 12 години от живота си заобиколени от тероризъм, омраза и унищожение. 80 години по-късно, днес. Благодарение на европейското единение, ние, европейските парламентаристи и парламентаристи от 27 държави членки, представляващи различни нации, различни религии, различни гледни точки, сме се събрали тук, за да говорим за бъдещето на децата, които се раждат днес – Събрали сме се тук, за да работим заедно, а не един срещу друг. В ден като днешния трябва да си припомним какъв забележителен исторически напредък сме постигнали. Напредък, благодарение на който сме се събрали днес тук. И мисля, че ние тук в тази зала символично представляваме европейския дух на европейско и на национално равнище. Мисля, че именно този европейски дух е най-доброто средство да предотвратим престъпления като това, извършено преди 80 години. Най-доброто средство за предотвратяване на такива престъпления е европейското сътрудничество. Нека го продължим. Благодаря ви. So, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, after all... господа, скъпи колеги, след като чухме тези мили думи, добри думи за парламента и за парламентаризма, и както а, вече процедирахме през тези два дена и за да докаж... ще докажем наистина, че парламентаризма е добавена тайност. Ще започнем нашия дебат. Можете с бутоните, които са пред вас, да поискате думата. Можете също така да а, изпратите бележка за това, че искате да вземете думата. Ограничаваме времето за изказване е на 3 минути. Това въжи както за членовете на националните парламенти, така и за европейс... членовете на Европейския парламент. Ще се изказват двама членове на националните парламенти, последвани от един член на а, Европейския парламент. А сега госпожа Хелга Трупел ще вземе думата от името на бюджетния комитет, бюджетната комисия. Аз съм член на Европейския парламент, не, не като представител на Германия. Може би първо да вземат думата двама представители на национални парламенти. Yes, but this is Yes, I'm sorry, Mrs. Uh, Съжалявам, госпожа Трупел, просто тук сбъркахме госпожа Бетина Кутла, представител на немският парламент, ще вземе думата в продължение на 3 минути. Добър ден, госпожа. Да, госпожо председател, дами и господа. Мисля, че срещата в, рам... в рамките на междупарламентарния диалог беше от голямо значение и подчертава още веднъж значението на националните парламенти. Нека не забравяме, че всяко решение трябва да има демократичен характер. Говори се, че в Великобритания ще се проведе референдум. Но аз си задавам въпроса, защо се боиме толкова много от референдумите? Референдумите са начин европейските граждани да изразат ясно своето мнение. Страхът от референдум е оправдан само ако има, се боиме от е, резултата от този референдум. Тоест, а, до известна степен, ако и самите граждани се боят, че дори техните национални парламенти е, не са безвластни Председателят Барозо наблегна на европейската добавена стойност, която трябва да бъде е, в всички, да присъства във всички аспекти на нашата политика. И нека ви припомня какво трябва да направим във връзка с това проектите, за които вече са предвидени средства по МФР, трябва да бъдат реализирани. 250 милиарда евро. Това е така наречената остатъчна сума по бюджета, която все още не е определена, разпределена за целево финансиране. И мисля, че трябва първо да изразходим тази сума, преди да поставяме нови искания за финансиране. Няколко думи за гаранцията за младежка заетост. Нека ви разясня позицията на германското правителство. То приветства факта, че отделни правителства отделят повече внимание на безработицата сред младежите. Младите хора трябва да имат перспектива за своето бъдеще. От друга страна, подобна гаранция за младежка заетост може да бъде предоставена само от отделни държави членки. Например, в Финландия би било подходящо, вероятно, да се предоставя подобна гаранция. Но същевременно с това подобни гаранции може да са и немалка тежест за държавите членки във времена на ограничени финансови ресурси. Вероятно е някои държави да поемат ангажименти, които да не могат да изпълнят и в крайна сметка да не можем да се справим с младежката безработица. Мисля, че трябва по-скоро да насърчаваме частната инициатива, за да могат дружествата да създават работни места. Не може единствено държавата да поеме отговорността за това. Председателката прекъсва ораторката. Да, но за съжаление тук на пулта си казва ораторката, не виждам колко време е минало. Председателката, вече си надвишихте времето. Добре, ще приключа. Нека обобщя. Не би следвало да взимаме решения, които не са демократично легитимирани. Това въжи с особено голяма сила за банковия надзор и за Европейския механизъм за стабилност. Малко се подразних от това, че комисията говори единствено за банковия съюз, но не и за банковия надзор. Становището на германския Бундестаг е, за изграждането на механизъм за банков надзор, който да се прилага само спрямо банки от значение за цялата система. Не следва обаче този механизъм да се прилага за целия Европейски съюз, тъй като едно такова предложение не би било демократично легитимирано. Благодаря ви. Дали, а, дали е включен а, хронометъра, дали го виждате, защото изказващите се трябва да спазват времето, което им е а, отредено. Сега господин Хюкенус, председател на от Латвийския парламент. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на латвийски. Сега, между, е, МФР до, до 2020 година. За страна като Латвия е много важно е много важна структурата и начина по който многогодишната финансова рамка ще бъде е, формирана и определена. Необходимо е, е също така да да се види по какъв начин ще бъдат захранени със средства фондовете за, кохезия, за кохезия. Друга страна, средствата за кохезия вероятно ще се намалят от 1,5% на 0,6%. Тези средства се, е, се изчисляват на основата на а, показателите от БВП от предишни години. Верно е, че в последно време, предвид економическата криза, има спадане на тези показатели – Е, проблема ще е много голям за онези страни, чието БВП е спаднало между 2008 и 2010 година или чието ръст е бил много минимален. Средствата по кохезионната политика трябва да бъдат осигурени, е, за да можем да постигнем целите на стратегия 2020, включително в областта на селското степанство. Е, Латвия е, получава не повече от 4% от е, средствата по преки е, плащания, едно от е, най-низкото равнище в Европейския съюз. Трябва да има много по справедливо разпределение на преките е, плащания и по, да получаваме поне е, двойно повече средства още повече, че а, намаляването на средствата по а, развитие на тези сектори ще бъдат напагубни за конкурентоспособността на нашата страна. Госпожа Трюпел, Скъпи колеги, ще се спра върху два основни момента, които бяха упоменати днес сутринта. Първо, господин председателят на комисията Барозо заяви, че европейската демокрация се изразява в укрепването на ролята на Европейския парламент и на националните парламенти в взаимодействието им с съвета. Това означава, че вие в държавите членки и ние тук – би трябвало много тясно да си сътрудничим, за да можем да изиграем своята роля спрямо съвета на Европейския съюз и за да упражняваме контрол върху него при определени процеси. Но трябва да изиграем своята роля най-вече, за да си взаимодействаме с съвета. В Financial Times прочетох, че 11-те държави, които предстои да въведат данъка върху финансовите сделки, ще получат постъпления от него в размер от 30 до 35 милиарда евро. Това е една много значителна сума. Знаете, че в момента преговаряме за многогодишната финансова рамка. Предвидените постъпления от данъка върху финансовите сделки възлизат на една трета от бюджета на Европейския съюз. Това никак не е малко. Опоменавам това, защото към момента държавите членки спорят много оживено за това, кой да събира този данък и къде да бъде поставен той. Твърди се, че приходите от него трябва да бъдат в полза на държавите членки. Ние пък смятаме, че този данък трябва да е източник на собствени ресурси за Европейския съюз. Ако той бъде поставен в собствените ресурси, ще се намалят брутните вноски на държавите членки към бюджета на Европейския съюз. В момент на криза и консолидиране на бюджетите трябва да се запитаме откъде идват постъпленията към бюджета на Европейския съюз. С оглед на това, според мен, въпросът за данъка върху финансовите сделки е много важен. Той е много успорван в редица страни, като например Великобритания и Ирландия. Но моля ви да помислите по въпроса, защото през идната седмица той предстои да бъде обсъден на срещата на съвета. А ролята на националните парламенти е важна за бъдещето на европейския бюджет. Благодаря, госпожо Трупел. Благодаря за това, което казахте за данъка върху финансовите операции. Господин Серваес от Финландия е следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че бяхме малко разочаровани, че председателят на Европейската комисия, председателят на Европейския съвет трябваше да се тръгнат веднага след като направиха своите изказвания и не можахме да проведем разговор с тях. Не трябва само да се казва колко важни са националните парламенти, а трябва да имаме възможност да обсъждаме нещата с тях. Радвам се, че господин Шевчович все още е тук и мога да му поставя въпрос. През последните няколко дни ние обсъдихме ролята на националните парламенти при упражняването на контрол върху техните правителства. Говорихме за легитимността, за прозрачността. Що се отнася до прозрачността, има някои безпокойства в датския, в, извинете, в холандския парламент. Защото има непрозрачни подготовки, Например, Европейският съвет през декември, само седмица преди неговото провеждане, бяха получени проектите от комисията и само няколко дни преди самата среща на върха беше публикуван доклада на Ван Румпой. За нас така е невъзможно да обсъдим тези въпроси. Освен това, в проекто заключенията на Европейския съвет не са открити и това означава, че ние можем да четем понякога за това какво се е случило, но нямаме личен достъп как можем да подобрим прозрачността в вземането на решение на европейско ниво и а, дали комисията а, е за това да бъдат направени а, обществено достояние документите. Господин Дегруф от Белгия е следващият оратор.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 когато се подкрепя нещо е, с е, ентусиазъм, нещата са по-трудни. Има известна скептичност, що се отнася до това дали има достатъчна легитимност. Демократичната легитимност на Европейският парламент е на лице, той е избран парламент, той функционира, той е активен в своята дейност. Въпреки това има какво да се е, каже тъй като само Бюджета трябва да бъде максимум 1% от БВП на Европейския съюз. Имам също честа Всъщност аз вече 45 години а, без прекъсване съм член на Националния парламент, имал съм честа да бъда председател на парламента и се давам сметка, че е изключително трудно за европейските политици да се намесват а, в а, националните дебати. Аз съм бил а, председател на камерата на Белгийския парламент преди Ван Румпой и беше много трудно да се поставят на дневен ред европейски въпроси. Те никога не са били а, приоритет до миналата година, до последните месеци. Сега вече Европа присъства силно с еврозоната, с бюджетната намеса. А, с дебата по социалната политика, политиката за заетост и всички се дават сметка сега, че това е важна тема, която трябва да присъства. Поставям въпрос. Когато говорим за субсидиарност и за пропорционалност, какво искаме в крайна сметка да постигнем в по-широкия дебат? Дали няма някои а, ангажименти, които могат да послужат на всички ни? Благодаря, уважаеми колега. Съжалявам, че председателя на комисията Барозо не е тук, но заместник председателя на Европейската комисия господин Шевчович е, е тук и след приключване на първия кръг е, от изказвания ще му дам думата, тъй като разполагаме все още с време. Вие ще имате възможността да поставите въпроси и във втория кръг е, от изказвания. Сега искам да дам думата на колегата Ван Голд. Благодаря, Ани. Аз не исках по принцип да вземам думата по економическия растеж, тъй като вчера се изказах на тази тема, но в крайна сметка наистина ние разширихме дебата и той стана много интересен. Просто бих искал да реагирам на казаното от нашата немска колега, която наблегна на антидемократичния характер на Европейският банков съюз. Но нека не забравяме, че това е предложение на Ангела Меркел, с цел спасяване на испанските банки. И по този начин беше избегната най-вероятно една нова тежка банкова криза в Европа, а това е един начин за крачка напред в интеграцията на Европа. От друга страна, Европа, Германия диктува а, до известна степен а, този е, този вид политика. Ние, европейските социалисти, смятаме, че ето, че националните парламенти трябва да играят много важна роля в собствената си страна и да бъдат под демократичен контрол, но считаме, че и тук на, европейския, на европейско равнище също трябва да има демокрация, т.е. банковия надзор също трябва да бъде поставен на парламентарен демократичен контрол. Демократичен контрол, а не само междуправителствен контрол – Тоест, има много, много области, в които Европейският парламент трябва да заема по-значителна роля и ние трябва да бъдем единни с националните парламенти в много области, за да можем да тежим, вместо да се противопоставяме едни на други. Тери Лейден от Ирландия, сенатор Тери Лейден. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на всички участници за, от Европейският парламент, националните парламенти за техния ценен принос. Сега. Ние. А, Имахме щастието да чуем и нашия председател на парламента, който изрази своето мнение. Както беше казано и би било добре да се мобилизират умения на експерти, на архитекти, инженери, да помогнат на а, третия свят. Но това не трябва да става само в Ирландия, това може да стане в цяла Европа, е, като експертите, които в момента са без без работа ще могат да спомогнат за построяване на училища, на болници и така нататък. Е, така че аз е, подкрепям изцяло подобно предложение. Що се отнася до предаванията и прякото излъчване на заседанията на Европейския парламент и националните парламенти, би, би, би било наистина много интересно да се следат е, дебатите на европейските комисии също както се предава, например, заседания на съдилища и така нататък. Преди 40 години Ирландия се присъедини към това, което на времето беше Европейската економическа общност. И а ние приехме всички промени в договорите напоследък. Верно е, че Европа Но е, много, много, е, много е важно в момента и Европейската банка да ни подпомогне. Европе... Е, е, ирландските граждани направиха а, много усилия. Благодаря на всички колеги, аз самия се изказвам в качеството си на сенатор и е, на член на ПАСЕ. Благодаря. През тези два дни Ирланд, се наблегна много на ирландските аспекти, ирландските проблеми, включително и председателя на Ирландския парламент изрази своето становище. А сега давам думата на заместник-председателя на Европейската комисия, господин Севкович, който да отговори на, е, на въпроса въпросите, които бяха зададени, а след това ще дам думата и на председателите на Комисията по заетост и на бюджета, господин Ламасури и госпожа Берес. И след това е, Напомням и още веднъж, че имате тези жълти карти, с които може да поискате думата ще продължим нашата дискусия, която трябва да приключи към 12.15. Господин Севкович, имате думата. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да отговоря на първия кръг на поставени въпроси. Госпожа Кудла от германския Бундестаг ни припомня, че трябва да говорим повече за добавената стойност, която дава Европейския съюз. Председателят на комисията също заяви, че понякога в дискусиите в рамките на многодишната финансова рамка забравяме, че всяка държава членка се възползва от предоставените от тази рамка средства по една или друга форма. този дебат, който започна в Обединеното кралство, надявам се, че ще доведе и до някои по-положителни изказвания. През 2011 година около 6 милиарда лири стерлинги беше приносът на Обединеното кралство. Решетите за Обединеното кралство че годишната е полза за бизнеса на Европе... от а, Великобритания е между 30 а, до 90 милиарда лири стерлинги годишно. За това понякога е доста трудно да разглеждаме финансовите а, възможности, които предлага Европейския съюз а, а, които се предоставят чрез многогодишната финансова рамка, която е само 1%. Всъщност ползите са много по-големи. Това са също бюджетните приноси към националните бюджети на многодишната финансова рамка. Около 2000 евро годишно пък са ползите, които извличат гражданите на Холандия от европейския бюджет. Чрез бюджета на Европейския съюз, чрез единия пазар, чрез сътрудничеството ни, ние можем да увеличим ползите за европейските граждани и за бизнеса на Европейския Европейския съюз. Така че ние трябва да гледаме само през тясната призма на МФР, но и да виждаме по-широката картина, че европейската економика е все още една от най-големите економики, че има огромни ползи за нашите граждани. Приветствам идеята, представена от председателя Ламасур може би трябва да се направи такъв анализ и за това какви са по-широките ползи от европейския бюджет за всяка държава членка, колко плащат, колко получават в земяна. Но не само математически, а всички ползи, които са резултат от съществуването на единния пазар на Европейския съюз. Говори се също за банковия надзор, за ролята на ЕЦБ трябва да кажа, че това е действително ново развитие. Успяхме да договорим един механизъм за надзор. Освен това, забавенето и интензивността на преговорите показаха колко трудно беше да се постигне нужния баланс. Европейският съвет трябваше да даде инструкции на на Екофин на два пъти да постигнат съгласие, защото имаше някои ограничения в националния надзор, когато става дума за надзора върху банките. И виждаме как се интегрират финансовите пазари, а същевременно надзора остава в национални граници. За това е добре, че беше постигнато съгласие по въвеждането на единия надзорен механизъм и последиците са огромни. Това е действително историческо събитие. Ние работихме много усърдно в комисията да включим още два стълба, които според нас са важни. Единият, разбира се, е предложението е за механизъм за оздравяване на банките и второ европейска европейски механизъм за банкови гаранции, за гаранции върху депозитите. Започнахме предварителна координация. Целта е еврото като втората по важност световна валута ще бъде добре управлявано, добре контролирано, надзиравано. Комисията ясно заяви, че ние със сигурност ще държим на отчетност от страна на ЕЦБ пред Европейския парламент, особено, що се отнася до надзорните и функции. Една от причините, поради която не трябваше толкова време, за да намерим вярното решение за единния надзорен механизъм, беше, че министрите на финансите много внимателно търсеха постигането на нужния баланс и разделянето на функциите между националните надзорни органи и европейския надзор. Считам, че такъв баланс беше постигнат, всички държави го подкрепиха. Националните парламенти, според мен, все още имат огромна роля, огромна отговорност за упражняването на контрол върху националните надзорни органи. Аз не считам, че трябва да има конфликт между националните надзорни органи ЕЦБ, когато става дума за европейски въпроси и са предприяти всички предпазни мерки тази система, която се въвежда, да бъде добре уразмерена, добре балансирана и да може да приложим целият и потенциал. Господин Гог говори по тази тема. Относно преките плащания, както каза колегата от Латвия, знае, че въпросът е изключително труден. Той се поставя най-вече от новите държави членки. Читаме, че напредък, който се постига, за да се стигне до крайният етап на преките плащания, трябва да бъде по-бърз, но знаем, че има ограничения, които се налагат на МФР на този етап и трябва да напредваме толкова бързо, колкото е възможно и да използваме, доколкото е възможно, това, което е предвидено в бюджета. Предложението, което имаме, отразява различията по такъв начин, че ние се опитваме да направим максималното в рамките на това, с което разполагаме в бюджета към момента. Ще работим за постигането на напредък и в бъдеще. Друг аргумент, който е важен, е, че новите държави членки се ползват голяма степен от подкрепа за развитие на селските райони. А, ние трябва да разгледаме в това отношение нивото на преки плащания, а, както и плащания за развитие на селските райони. Така ситуацията за новите държави членки ще се види, че е много по-добре. Разбира се, ние провеждаме окончателни преводи, преговори, за да видим по какъв начин тези два канала за подкрепа за фермерите а, могат а, да бъдат а, прилагани. Госпожа Трупел говори за нуждата, е, важността от сътрудничество между Европейския и националните парламенти е, за търсене на повече отговорност на Европейския съвет, е, на съвета изобщо. Господин Сервас от Холандския парламент също говори за прозрачността. Знае, че това е въпрос, който се разглежда в Холандския парламент. Този въпрос ми беше поставен и миналата седмица от представител на Холандският парламент в, а, на среща в Дъблин. Европейският съвет се подготвя. Знаете, че понякога е трудно да се постигне съгласие относно заключенията и ние трябва да се осланяме на политическата интуиция на председателят на Европейския съвет, по чието ръководство се изготвят заключенията на съвета. Мога да ви уверя, че външните министри, които са от отделните държави членки и участват в работата на съвета по общи въпроси, обсъждат тези проекто заключения много детайлно, често в присъствието на Ван Рупой и все повече от заседанията на съвета общи въпроси се предават на живо по интернет, за да се види по какъв начин се вземат решенията. И чрез телевизионните канали тази информация стига до гражданите. Ние нагледаме на едно предложение, което се слага на масата и, е, и което веднага трябва да бъде прието. Знаем, че това, което се предлага, е нещо, което ще е валидно за години напред. И че има измерения, които не са били мислими преди години. Така че гледаме на, на това като на един документ, възоснова на който могат да се разискват е, въпросите, може да се започне а, е, дебат и се радвам, че имаме тази възможност да обсъждаме тези въпроси тук днес. През есента на тази година ние искаме да се спрем не само на економическия паричен съюз от гледна точка на по-дългосрочната перспектива, но да видим цялостното развитие на Европейския съюз, включително а, окончателният етап, а именно политическият съюз. Ние считаме, че е много важна тема за следващия предизборен дебат през 2014 година. Това ще бъде важна тема за разискване и се надяваме, че новият парламент и новата комисия, които ще бъдат излъчени, ще имат ясен мандат, даден от гражданите, как да действат по-нататък и по какъв начин Европейския съюз може да достигне до следващите етапи на своята интеграция. Относно прозрачността, ние се опитваме да направим максималното в Европейската комисия, що се отнася до осигуряването на достъп до документи от различни заседания на експертно равнище. Също протоколите и записите от тези срещи. Мога да ви изложа един дълъг списък от неща, които вече са направени. Ние сме готови да споделим с националните парламенти какво се опитваме да подобрим по отношение на прозрачността на комисията. И разбира се, ние ще приветстваме и ваше предложение в това отношение. Беше споменат също и въпроса за пропорционалността и субсидиарността. Беше правилно подчертано, че те са неразривна част от дебатите, които водим с националните парламенти. Ние извличаме много неща от подобни дискусии в комисията. И преди да предприемем законодателни мерки, преди да направим законодателно предложение, ние внимателно следим как това ще се отрази на спазването на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Много често решенията трябва отново да се върнат за преразглеждане. Внасят се корекции в текстовете от съответните служби. Те се изпращат до националните парламенти, както и до Европейския парламент. Изпращаме ви също и оценката на въздействието, както и оценката на това как ще се отрази съответния законодателен акт върху пропорционалността и субсидиарността. Имаме механизъм в комисията за проверки относно субсидиарността. Искам да се извиня, че понякога ни трябва повече време, за да отговорим на писмата, които получаваме. Ще се опитаме да ускорим този процес. Ирландският сенатор, господин Лайден, говори за комуникацията. Положителната комуникация е нещо, по което всички ние трябва да работим, а не е, да влизаме в ролята на това, което се пише в е, медиите, където се пишат само негативни примери, а да показваме какво е положителното и през последните 2-3 години работим много за излизане от кризата и какво е направено до това трябва да стане обществено достояние. Ние в комисията сме силно впечатлени от усилията положени от Ирландия, от ирландския народ, от а, вярното прилагане на програмата, от това, че има перспективи за бързо възстановяване на пазара. И се надяваме, че ще бъде намерено решение с ЕЦБ и че то ще бъде положително. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря, господин заместник председател Севкович. Виждам, че вие приемате така радушно предложението за излъчване работата на комисията по телевизията. Това е една чудесна идея. Надяваме се, че някой ден ще стане действително. А сега давам думата на председателите на комисиите. А преди това ще дам думата на ирландския ни колега. Сега, първо, искам да отговоря на нашия белгийски колега, който спомена за отсъствието на европейските теми в дебатите в националните парламенти. И мога да ви кажа, че и при нас беше същото. Но ние а, въведахме един един а, ден, в който да се обсъждат европейските теми. Това може да бъде Деня на Европа, Е, тогава се получават ни много добри предложения, които просто някъде след това изчезват. Така че, може би, трябва да намериме някаква система за това добрите предложения да намират а, реализация в последствие, а не да остават само на а, хартия. А, Колкото до още веднъж до обсъжданията на европейските теми в националните парламенти, то моето предложение е да се определи един ден в месеца или така нататък, в който. И може би би било, би било редно на някаква среща на а, високо равнище ръководителите на 207 да се споразумеят по този въпрос, защото това е един въпрос от огромно значение. Не, защото дори, дори понякога комисията по европейски въпроси не знае какво а, става в а, европейските институции, пък камо ли другите комисии. Така че искам също така да кажа нещо по повод казаното от нашата немска колега по повод референдумите. Да, ирландците са експерти по референдумите. Това е записано и в нашата конституция така че ние сме длъжни да ги провеждаме. Мога да, мога да ви уверя, че когато когато те приключат с положителни резултати, това е много задоволително, но цялата, цялата процедура е доста сложна и трудна. И а, Разбира се, много е задоволително, много сме много е приятно, когато получиме подкрепата на гражданите, но а, проблема, с който се сблъскаме е, че участието, избирателната активност е много ниска и това трябва да бъде още веднъж една, едно предупреждение за нас. Това, че има проблеми в комуникацията. Аз лично не се страхувам от референдум и смятам, че това е един, едно добро демократично упражнение само по себе си, но съм съгласен и с бългийския колега, че трябва да да направиме е, нещо, защото важните европейски проблеми да имат и да намерят своето място в е, на дискусиите на националните парламенти. Защото за да може това да стигне и до нашите граждани. Макар че аз лично намирам, че част от чисто европейската терминология е трудно разбираема за обикновените граждани. Откъде да знаят те какво значи двупакет или шестопакет? Така че трябва да внимаваме когато обсъждаме подобни проблеми в този формат, да, да смятаме и да предполагаме, че и обществеността разбира този език и знае за какво точно говорим. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви припомня, както вече беше казано, че ние имаме европейски парламентален канал, който работи с регионални, в тясно сътрудничество с регионални канали, за да излъчва и да разпространява нашата работа в Европа и бихме се радвали, ако това сътрудничество стане много по-широкомащабно и да видим какво може да се направи с Европейската комисия, за да могат европейските граждани да се запознаят много по-отблизо с това, което става в Европейския съюз и в Европейския парламент. А сега давам думата на председателя на Комисията по бюджета първо или на затостта. Първо господин Ламасур, председател на Комисията по бюджета. Благодаря, госпожо председател. Ако искаш, вземи го, защото той е по-така, аз ще взема Луная. Благодаря за изказванията на правния представители националните парламенти. Що се отнася от бети... доказаното от Бетина, от СДУ, тя тръгна ли си? Добре. Искам да направя два бележки в допълнение към казаното на председателя Берет относно референдумите. Бетина каза, защо да се боим от референдумите? Ясно е, че ако канцлера Кор през 1992 беше поставен а, приемането на Мастрихския договор на а, референдум, щеше да а, има отрицателен вод в Германия срещу еврото. На следващите избори, на следващите още избори, обаче той беше триумфално а, преизбран. Всяка от нашите страни има своите традиции. Във Франция от генерал, откакто генерал Дегор напусна поста си поради референдум, референдума се счита като плебисцит за или против този, който е на властта. Когато аз съм на власт, моята съседка ще гласува против мен и обратното. Така че трябва да внимаваме как да се използва пряката демокрация. Парламентаристите добре знаят какво е качеството на представителната демокрация спрямо пряката демокрация. Всяка държава обаче има своите традиции. Искам да отговоря на бележките, които се направиха тук и често се правят е, и по други поводи, защо да се увеличава европейският бюджет след като има повече от 200 милиарда евро, които остават неоползотворени. Председателя Барет също постави този въпрос. Има непокрити поети ангажименти, така наречените РАОС когато започваме една нова програма във връзка с кохезионната политика, социалния фонд, регионалната политика и прочие, са ни необходими почти 18 месеца държавите членки да стигнат до съгласие за процедурата и да почнат да представят проекти. Така че има забавене, което е техническо забавене. Така че проблемът не е политически, а технически. Представителят на Латвия изрази безпокойство, че има отрицителни последици от средствата, които се отпускат следващата година за неговата страна и той направи съпоставка с това, което са получавали в миналото. Искам да приветствам казаното от колегата Сервас от Холандия, който говори за липсата на прозрачност. Но трябва да припомня на всички колеги, че има съветът, Европейския съвет се опитва да иземе правомощия, като нарушава договора, духа на договора. Съжалявам, че председателя Ван Румпой не е тук, за да чуе казаното, но сигурно ще му бъде предадено. Какво казва договорът? Европейският съвет трябва да дава основните насоки за европейската политика и тук ние всички сме съгласни. Радвам се също, че когато в най-трудните моменти на финансовата криза, на дълговата криза, беше щастие, че имахме Европейски съвет, който реагира и че бяха намерени оригинални решения. Браво за това! Но от друга страна, Европейският съвет има тенденцията да счита, че той е върховен орган и че след като бъде постигнато съгласие между неговите членове, това е, трябва да бъде задължително за целия Европейски съюз. И от този момент нататък на следващото заседание на Европейския съвет е, целта е да се реши какъв да бъде европейският бюджет за периода 2014-2020. Ако се постигне до единодушно съгласие от този момент нататък, те трябва да се обърнат към нас, Европейския парламент и към вас, националните парламенти, и да кажат, ето, това е един чудесен, това е чудесно споразумение за 10 години, за 7 години напред. И разбира се, вие трябва да го приемете или да го отхвърлите, да го ратифицирате и и могат да кажат на Европейския парламент, това е, е чудотворно решение и може да отречете ползата му за Европа. И така, трябва да действаме както, така както когато се договаря един международен договор. Те действат като дипломати, а тук става дума за бюджета. Това е най-важният акт за Европейския парламент, който разбира се иска да има демократичен, напълно открит дебат, всеки да представи своята аргументация, да обясни как ще гласува и да се стигне до крайно решение от представителите на хората, които са избрани именно за тази цел. В федерална Германия ландерите не могат да решават, например, какъв да бъде бюджета за години напред на федерална Германия. Това е напълно неприем... би било напълно неприемливо. Сега ние сме на път да направим едно отклонение от това, което е предвидено в договорите. Знае, че това е неприемливо не само за депутатите от Холандия. Това трябва да се разглежда като неприемливо решение за всички и трябва да се реагира. След подобна среща трябва да видим какви да бъдат следващите е, мерки, какви са общите е, безпокойства, е, които споделяме, какви са възможностите за намиране на изход, които предлагаме. И трябва да продължат тези диалози между националните парламенти и Европейския парламент и в бъдеще. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на тези, които остават до края на заседанието. Аз споделям разочарованието на британския ни колега, т.е че председателите Баросо, Фан Ромпа и Шулц не можаха да останат до края на заседанието, макар и да благодаря на господин Севкович и на госпожа Подимата. Но а, при всички случаи мисля, че е важно да направиме анализ на свършеното до тук. Тази година организирането на подобни дискусии спомогна за спонтанното изказване на колегите, без да подготвят предварително да речи. хубаво е, че накрая успяхме да чуем и така наречените короновани особи, т.е. тримата председатели, които а, ни удостоиха с присъствието си, но щеше да бъде добре, ако те останат до края на заседанието, защото в момента продължават да се казват важни неща и които са важни за тях. Бих искала да благодаря сърдечно на председателят Барет за двете му изказвания, тъй като и те бяха е, едно много един много положителен принос към казаното с нощи от Мартин Шулс по време на вечерята. Какво можем да направиме заедно? как можем да гледаме отвъд на нашите граници, но как да свършваме и добре нашата работа всеки по места? Така че всички, всички тези изказвания и този принос ще имат, надявам се и съм убедена, положително отражение за бъдеще. В крайна сметка ние в момента осъществяваме нещо, което е започнало отдавна, което продължава, напредва става дума за анализа на европейското 6-месече, европейския семестър. Нека не забравяме какво е залегнало в договорите и в бюджетния договор. В крайна сметка това не е коп копипейст на вече свършеното, както понякога в областта на външната политика. Компетен, компетенциите, отговорностите на всеки един са много специфични, много различни, така че ние не можем е, да взаимозаимстваме. А, и аз и Аля Ламасур сме участвали в а, а, изработването на конвентите. Там, там на практика присъствахме на многопластово управление в реално време. Но Струва ми се обаче, че в момента не можем да включиме а, е, изказванията и желанията и въжделенията на всички в една резолюция, която може да отправиме на Европейския съвет през март. А, е, но при всички случаи постигнатото тук е, е много положително и а, е, стъпваме на една основа, която ни води към напред. Няма да навлизам в подробности. Прекарахме три отлични дни. Обогатихме нашия опит и на основата на постигнатото тук смятам, че следващия ни заседание ще бъде още по-полезно. Господин Севкович, заключенията, моля. Uh, Благодаря, госпожо председател. Тази седмица също бе особено окоръжаваща за мен. В понеделник проведохме чудесно разискване под председателството на господин Хенинген от Ирландия. Дебатите ясно показаха колко е важно да се задълбочи между парламентарното измерение и координацията между парламентите в момента, в който правим следващата крачка към европейска интеграция и частично отдаване на суверенитет. С оглед на това е много важно да осигурим демократична легитимност и демократична отчетност за действията на Европейския съюз. Втората ми полука от изминалите три дни е следната. Трябва да засилим координацията най-вече по отношение на социалната сфера на координирането на действията в социалната сфера. В противен случай ще се стигне до неблагоприятна конкуренция, до занижаване на стандартите и поставяне на карта на европейския социален модел. Във връзка с това, ще спомена предложението на госпожа Берес. На всеки съвет по общи въпроси заявявам, че 25% от националните пакети по следващата многогодишна финансова рамка трябва да бъдат заделени за Европейския социален фонд. Това е абсолютно необходимо трябва да си осигурим доверието на младите европейци, доверието им в нашата способност да вземаме ефективни решения, които да им дават възможност за заетост и образование. По неосвоените средства. Вярно е, има в редица държави членки неосвоени средства в много голям размер. Това отчасти се дължи на процеси, проистичащи от липсата на ефективност. Проблемът е също така, че са ни необходими годишни бюджети. Много е трудно да се освоят а, средствата, ако се приема годишен бюджет с 7, 8, 9 милиона по-нисък от това, което е предвидено да се разпредели като средства. Така изразходването на излишните средства се измества все по-напред във времето, към края на многогодишната финансова рамка и държавите членки се затрудняват. Така че мисля, че проблемът ще се реши, ако се приемат реалистични годишни бюджети. И нека приключа с следното. Мисля, че двата принципа за нашата работа в бъдеще ще са от една страна отчетността на ниво вземане на решения и на тези нива, на които решенията имат най-голямо въздействие. И от друга страна осигуряването на демократична легитимност, съответстваща, отговаряща на прехвърлянето на правомощия от национално към европейско равнище. Мисля, че изминалите три дни показаха, че ще намерим много добри и приложими решения. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя Шевкович, Скъпи колеги, Сигурна съм, че за всички нас е ясно, че дебатите, организирани в рамките на тази първа европейска парламентарна седмица, посветена на европейския семестър за координиране на економическите политики, се състояха много важен момент след издаването на годишния обзор на растежа на Европейската комисия и преди одобряването на годишния обзор от страна на съвета. По време на разискванията ни неведнъж се упомена, че в рамките на европейския семестър отговорността за изготвянето на общите политически приоритети се структурира по различен начин и е вероятно да има и още промени в бъдеще. Много държави членки смятат, че Европейският съюз се намесва в почти всички области на политика. В държавите, към които се прилагат програми за економическо преструктуриране, се остава с впечатлението, че препоръките на комисията се налагат на компетентните национални органи. Много е важно да се отчете това. Същевременно се признава, че вече съществуващият демократичен дефицит по отношение на европейските институции се задълбочи, поне що се отнася до вземането на решения на европейско ниво. Следствие от това е много трудно да се установи кой взема политическите решения и кой носи отговорността за тях. Обсъжданията през изминалите три дни, според мен, доказаха, че от нас народните избраници на европейско и национално равнище зависи намирането на адекватни решения за сътрудничество, сътрудничество съпътстващо работата в економическия отрасъл, сътрудничество, което не се спира пред националните граници. Остават още много нерешени проблеми в рамките на европейския семестър, както и що се отнася до мандата съгласно фискалния пакт. Имам предвид небезизвестния член 13 от фискалния пакт, който бе обект на оживени дискусии. През изминалите три дни мисля, че поставихме ударението изцяло върху европейския семестър като пример за общностни, за съвместни мерки. Благодаря ви за добрите изказвания, с които допринесохте за разискванията. Да се надяваме, че ще отправим и съответните послания към своите избиратели. Смятам, че проявата, която организирахме, повиши демократичната легитимност в рамките на европейския семестър. Има още много какво да се направи, но тази проява бе важна крачка напред. Благодаря ви още веднъж за присъствието, за участието и за добрите ви изказвания. Желая ви приятен следобед.